bene ci siamo tutti è tornato anche il commissario Stylianidis allora Председателят. Всички сме тук. Комисар Стилианидес също се върна. Затова нека продължим с третото разискване за нарушение на правата на човека, съгласно член 135 от правилника за дейността ни ще обсъдим положението в Малайзия. Първо ще дадем думата на вносителите на предложението за резолюция, господин Корао, за една минута. Благодаря, господин председател.